Uh, добре дошли и добро утро на всички. И след като нашия докладчик госпожа Бастос е тук, можем да започнем с това напрегнато заседание. Добре дошли на всички, добре дошли и на нашата а, широка аудитория по интернет. Това е едно допълнително заседание. Няма допълнение в нашия бюлетин, за който може да се абонирате, ако искате. Сега, по приемането на дневния ред, ако сте съгласни, искам само да съобщя, както можете да видите, тъй като госпожа Бастос е тук за първата точка, Сменихме реда. Госпожа Бастос ще бъде първа, след това господин Рошфор. Приемаме, че дневния ред е прият. Има също така протоколи от заседанието от 12 април, нормалната процедура, ако имате предложения за промяна до края на заседанието. Ако нямате, т.е. предложение за промяна до края на заседанието, те ще бъдат одобрени. Сега имаме един важен доклад, който е сложен и интересен. Приветствам докладчицата. Да сега, разбирам, че вие сте имали някакъв инцидент. Надявам се, че ще се възстановите по-бързо и въпросът за достъпността на залите ще бъде все по- остро поставен при нас по въпроса за единия пазар, потребителите и гражданите. Основната загриженост е за гражданите от функционирането на единия пазар. Имахме много интересен доклад от комисията, който беше представен на форума в Краков. Поканихме редица комисии да ни изпратят доклади. Госпожа Бастос ще ни информира повече информация. Ние насърчаваме другите комисии да ни изпращат материали. Това беше един доста предизвикателен доклад и много се радвам, че мога да ви дам думата, за да ни разкажете как вървят нещата, измененията, които вече са приети. Първо ще дам думата на госпожа Макларкин а, и след това ще чуем и докладчиците в сянка от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря за любезните думи за моето възстановяване. Надявам се, че всичко ще бъде добре. Искам да ви кажа какво се случи по този доклад, който е стимулиращ и едно предизвикателство. Първо искам да ви напомня, че това, за което говорим тук, са 20 основни проблема на гражданите, свързани с функционирането на единния пазар. Така че както гражданите, така и а, потребителите имат определени очаквания от пазара. Първо, има липса на информация, има правни стълкновения. И а, когато изготвяхме този доклад, ние искахме да предложим предложения и насоки, а не толкова отговори на 20-те проблема, за да може да идентифицираме всичките проблеми. Много добре осъзнаваме, че тези проблеми, ако не се решават едновременно, ще представляват пречка за единия пазар. И ако не доведат до паралелно действие, ние ще бъдем изправени пред същите 20 въпроса, които ще ни тежат през изготвянето на следващия доклад. Единия пазар се поставя под въпрос в много държави. Необходимо е да се възстанови доверието. Необходимо е да гарантираме повече динамизъм в Европейския съюз. Необходимо е да изградим надеждите на хората в економическия растеж. И както каза председателя, редица парламентарни комисии изготвиха проекта становище, заедно с нашата, с нашата комисия. Становищата бяха а, изготвени в съответствие с молбата, отправена от нашия председател Малкъм Харбър. А, той поиска да има по-скоро предложения, е, не толкова предложения, колкото препоръки и идеи, които да подпомогнат на държавите членки да осъзнаят собствената си роля и а, преодоляването на а, повдигнатите въпроси. Няма смисъл от конкретни предложения по тези въпроси, защото комисията вече има идеи и инициативи, които се прилагат, включително и законодателни предложения, професионалната квалификация, достъп до договори за обществени поръчки, редица мерки за изготвянето на регистрационния режим в държавите членки, паспортите и така нататък. Това просто цитирам примери. А, по въпроса за измененията бяха предложени 82 изменения, 24 бяха представени от мен. Тези 24 изменения бяха внесени с целта да се подобри качеството на доклада. Другите изменения в общи линии не са проблемни. Те следват общата линия. Те не са нови предложения, те са препоръки и насоки. Те по-скоро ще подсилят доклада в общи линии ще подобрят доклада по много начини. Искам да благодаря на колегите, които предложиха изменения и по-специално Робер Рошфор, който внесе много изменения, които изясниха структурата на доклада, за което много му благодаря. Господин Рошфор също така отегли изменение 69, 71, 76 и 79, измененията от другите политически групи срещат нашето съгласие и ние се опитваме да изготвим серия компромисни изменения. Не знам, не предполагам, че те ще повдигнат сериозни проблеми. Напротив, точно обратното. Господин Кореде Кантуш даде две изменения за текста за единия пазар и електронната търговия, мисля, че той прави едно много добро предложение там, което ще има новаторско въздействие. И мисля, че е много полезно да се види как функционира единия пазар. И така, мога да ви кажа, господин председателю, нещо и по въпроса за промяната в графика. Аз помолих за тези промени, защото взех участие в една регионална изборна кампания. Именно за това помолих дебата по измененията да се отложи за 21, а не за 20 юни дебата да бъде в 9 юли, а в комисията да се гласува на 10. И това няма да промени датата за гласуване в пленарното заседание. А, аз се надявам, че ще може да продължим размяната на мнения. Благодаря ви. Мисля, че ще бъде интересно, когато приключите, да кажете как ще включите много интересния материал, който проистича от тези, от тези изменения. Ще бъде доста трудно и ще бъде необходимо време аз се радвам, че становищата от някои от комисиите са доста а, обстойни. Ще там първо думата на госпожа Маклар. Кин, тя беше първия докладчик сянка, който беше тук, след това господин, а, госпожа Рюле, след това господин Шваб, но първо госпожа Маклармик. Благодаря, господин председател и добро утро, уважаеми колеги. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Аз мисля, че единния пазар е един, едно от най-големите ни предизвикателства. А, поне според мен това е една, един от най-големите проблеми, който открояват моите избиратели особено в сферите, в които той не работи, не функционира добре. Аз съм внесла редици изменения и се надявам, че те ще засилят доклада, както каза госпожа Бастас. Ще обясня някой от тях. А, ние винаги трябва да имаме предвид малките и средните предприятия. А, именно за това съм включила изменения, които са свързани с значението на малките и средни предприятия в единия пазар. Следователно, предлагам комисията да преразгледа разпоредби, които отрицател, имат отрицателно въздействие. Призовавам комисията да засили усилията си във връзка с малките, средните и микропредприятията. Необходимо е да се намали тежеста на малките и средни предприятия електронната търговия е, е с нарастваща роля. Това са възможности за бизнеса. А в рамките на а, необходимостта да се признават професионалните класификации, ние искаме да постигнем един по-мобилен, по-гъвкав пазар. Необходимо е също така да се очертаят и незаконодателните рамки. Именно за това съм заменила думата предложение с действие в точка 2. И призовавам също така комисията да засили действията си по действителната полза от предложенията и че е необходимо да се изготвят пълни оценки на въздействията, които да бъдат релевантни и за бизнеса, и за потребителите, а не само да угаждат на политиците. В общи линии смятам, че трябва да разгледаме тези проблеми и да се обединим в решаването им. Е, с удоволствие работя с госпожа Бастос. Благодаря, госпожа Макларкин, госпожа Рюле. Благодаря. Жалко е, че няколко членове на парламента, които е, заявиха изменения, не са тука. Поздравявам измененията във връзка с малките и средни предприятия. Приветствам също повечето от измененията на госпожа Бастос. Господин Коладкис го няма. Така че, когато говорим за насърчаване на структурните фондове, изменение 13, имам известни съмнения. Господин Бошвор в изменението 40 имам известни системи, известни колебания така наречената и система е законово основание, което трябва да бъде формулирано. Ние настояхме комисията, при да се разшири работата, да се отчетат въздействията. Изменението на господин Рошфор е в друга насока и имам въпрос относно изменението 65 на госпожа Бастос. Това е единственото, но доколкото правилно разбирам, тя този въпрос се отнася за продажбите и е малко проблематично, когато се работи по директива и не е извършена работата още, а да се приветства да се прави нещо в този сектор. Мисля, че комисията няма ясна позиция по този въпрос. Това въпросът ми е защо по такива въпроси, по които така ли че се работи, трябва да бъдат включени сега, тук, точно. Благодаря. Yeah. Ah. Мисля, че да, да, това е важен въпрос. Прав сте. <clears throat> Може би трябва да се фокусираме върху неща, които, където има празнини и трябва да ги запълним. Както каза и госпожа Бастос, участието на държавите членки. сега. Госпожа Вайла, дали ще говорите от името на господин Рейхъл или така или иначе ви давам думата. Не, аз няма да говоря за нашият докладчик Сянка, но изхождайки от документа на комисията, възникват няколко въпроса. Не знам някой от комисията дали присъства в залата, тъй като по последните забележки на госпожа Бастос този доклад не бива да го насищаме с теми, които така ли върват паралелно. Даже правиме за не само становище по зелената книга, но ние много повече сме напреднали по тази тезма. Може би колегите да помислят дали има смисъл това да се включва в този, това становище. Вторият въпрос е към комисията. Мисля, че има някой в залата от комисията някои обосновки, някои мотиви, защо не функционират някои неща, според комисията е грешно прилагане на правото на Европейския съюз. Това ми изглежда много весело. Комисията всъщност на нея е възложено да се погрижи да се прилага правото на Европейския съюз. Това е задача на изпълнителната власт, която ние не бива да я е работим по нея. Трябва с удоволствие да установим, че комисията е свършила добра работа. Може би ще ни помогне, ако комисията вземе становище по това и възможните причини, фрагментацията на капиталовите пазари, грешно прилагане на правото на Европейския съюз, би било добре връщането на ДДС-то, различните национални разпоредби относно изпълнението и прилагането. Добре, може би комисията може да се изкаже по този въпрос. Благодаря. Благодаря много. Вие ми напомнихте много елегантно, че пропуснах да а, кажа добре дошло на господин Голински. А, и след, ще му дам думата, след като се изкажат членовете, господин Шванов. Ähm, Благодаря, господин председател. От името на НП искам да поздравя госпожа Бастос за проекто доклада и за многото изменения. Смятам, че доклада засяга наистина тези 20 основни въпроса, предизвикаше безпокойство сред европейските граждани и предприятията и е в правилната посока. Но и дискусията до сега показва това, такива доклади са малко лалонг ди буа, казано по френски. От моят гледна точка има два принципни въпроса. Както госпожа Рюде, така и госпожа Вайде казаха, е, че въпросът с управлението, т.е. как комисията прилага общностното право и как следи за прилагането му в държавите членки. И второ, има предложения, по които обсъждаме, но се явяват непрекъснато нови. Смятам, че много от нещата, които са споменати и касаят гражданите, са включени в акта за вътрешния пазар едно или две. Това, което не е регулирано там, знаем, че трябва още работа да се извърши, но едно след друго трябва да вършим нещата. Така че въпросът с управлението и налагането на правото е, е децентрален въпрос на вътрешния пазар. И второ, прегледах доклада, става дума за това как гражданите да бъдат въведени в европейските услуги, е, е, услугите на Европейския съюз така наречен онлайн dissolution. Ще а, говорим по-късно. Портала Europe. Отново без спомена този портал. Тук той е доста голямо разнообразие, много многообразен е той. Трябва да решиме какво искаме да решиме и да се придържаме към това, за да не откриваме велосипеда всеки ден. Иначе докладът е много добър. Благодаря на всички, които направиха изменения. Благодаря. Благодаря много. Други членове искат ли да направят бележки? Не, добре. И сега, може би, господин Вилински да отговори на повдигнатите въпроси. Добро утро. Благодаря много, господин председателю. Първо, искам да благодаря на госпожа Бастос за работата и, както сме казвали и по-рано, Комисията е удовлетворена и приветства това, че доклада най-вече привлича внимание и ние всички сме съгласни, че още много има да се направи, за да се решат въпросите, които са много важни за стопанските субекти и за гражданите. Две неща бяха споменати тук. Първо, прилагането освен конкретните причини, поради които конкретни въпроси не проработват на практика, мисля, че комисията се опитва да определи по-важните, основните празноти. Както бе казано, те са свързани с прилагането и не само липса на прилагане или ниско ниво. Комисията работи по това, тя заявява, тя го заяви на един форум на, по единния пазар, че е постигнато едно ниво от а, дефицита в изпълнението, но и други фактори има, а, които са причина за това да не работи както трябва. Държавите а, членки използват различни практики, които водят до а, много осложнена правна процедура сравнена с това, което постановяват директивите. И това не е в хармония непременно с законодателството и целите на законодателството на Европейския съюз. Едновременно с това има проблеми. Те могат да произхождат от неправилно прилагане на правилата, липса на сътрудничество, лоша администрация и така нататък. И понякога проблемите са свързани с трудности в решаване на проблемите и намиране на начини те да бъдат преелиминирани. В рамките на европейската законодателство понякога е необходимо по-голямо сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира, че законите се прилагат на практика. Комисията е готова да ускори усилията си и всъщност ние постоянно правим наблюдение на напредъка, но едновременно с това има и други неща, които не са непременно в ресора на комисията. Трябва ни по-високо ниво на сътрудничество с държавите членки. Затова сме много доволни, че този доклад призовава държавите членки да, се, да излязат напред, да се включат и да ни помогнат да постигнем единия пазар, вътрешния пазар. Още две думи по отношение на Европортала. Съгласен съм, че ние сега го а, изграждаме, като имаме предвид а, проекта, че проекта а, трябва всъщност да бъде една единна врата, вход за цялата информация за гражданите и за стопанските субекти. Ние непрестанно а, обна, обновяваме а, съдържанието, Стараем се да бъде интересно за потребителите, за да могат те да разберат правата си. Комисията лансира една рационализира, един проект за рационализиране на портала, като се намаля броя на а, интернет сайтовете. А, огледахме кои от тях не се посещават а, постоянно и да се ориентираме към концентриране на съдържанието към по-малък брой. Още веднъж искам да благодаря за прекрасната работа. Много сме доволни да видим такъв един всеобхватен подход е, към въпросите. Благодаря много. Не съм сигурен дали отговорихте на всички въпроси, но някой може би. Добре. Да, вие ще попитате господин Баниен и ще се говори с него за плановете му, за следващият кръг от а, законодателство за единия пазар. Мисля, че това ще стане на идното заседание. Мисля, че въпросът е най-общо казан за портала за информация и по-интегриран подход към него. Към това призовават всички и ние може би ще поканим координаторите на едно бъдещо заседание да видим дали няма да поискаме комисията да даде едно външно мнение и ревизиране. Ще видим как ще процедираме. Госпожа Бастос, сега бихте ли желали да обобщите къде се намираме и да кажете какви са плановете ви за работа с другите комисии, за да а, пригърнете и техните добри идеи а, вече в окончателната форма на доклада ви. Благодаря много, господин председател. Аз също искам да благодаря на всички колеги, госпожа Маклак, Вайле, на всички за всички бележки, които изслушах по доклада. Също искам да, пред... да благодаря на представителя на Европейската комисия. Няма съмнение, че въпросите опират до доброто управление. Трябва да подсигурим ситуация, при която комисията си върши работата, но да има воля и от страна на държавите членки да преодолеят всички препятствия по пътя към единния пазар и да гарантират това, че гражданите наистина да имат доверие в единния пазар, за да извлечем пълния потенциал на този пазар. Този доклад е един сигнал или червена лампичка всъщност. Ние сме с впечатлението, че всичко опира до политическата воля. И това искаме. Това е червената лампичка, която е, изпращаме в този, сигнала, който изпращаме в този доклад. Благодаря и за вашите коментари, за, за а, усилване на въпроса, признаването на важността на професионалната квалификация. Тук а, колегите повдигнаха редица въпроси. И аз мятам, че всъщност доклад, доклада доста добре обхваща всички тези въпроси бе повдигнат въпросът дали има смисъл да се обсъждат въпроси, които са още отворени в съответните комисии. Например, изменение 66. А, и за това престъпление, за което става дума, но аз ще го огледам и вероятно ще оттегля това изменение. На следващо място Разбира се, че ще се опитам да вградя бележките и на колегите от другите комисии. Ще бъде трудно да го направя така, че текста да остане логичен в края на краищата, но ще отразя и всички ваши възгледи, вашите съвети, съветите на НП, на персонала – аз също очаквам и добро сътрудничество от докладчиците в сянка, за да се получи крайният вариант. Но така или иначе, слабостите, които гражданите отбелязват, а и фирмите също, са по същество области, където е загубено доверие в европейския проект като цяло – Аз не искам този е, лайт мотив, който преминава през целия доклад да, да бъде замъглен, защото всичко това може да, да направи принос а, е, да затвърдим доверието. Аз а, е, разчитам на динамизма на Европейския съюз, особено и на комисаря Барние за прилагането, изпълнението на мерките и предложенията, които са необходими, за да подсилим правата на европейските граждани и фирми, да повишим очакванията им от системата. Аз също така се надявам, че ще има и правилно адекватно прилагане на законодателството от страните членки. Така че всеки и всички да имат достъп и да познават добре правата си на единния пазар. Благодаря. И е, благодаря. Само да видим какъв е графика вече в окончателен вид. Гласуване в комисията на 10 юли. Ще имате допълнително време да разработите компромисните предложения за пленарната зала през септември. Добре, чудесно. Благодаря на всички, казва председателя. Малко време ни остана поради промяната. Докладчика господин Росфорд е на път сигурно. И сега предлагам кратка пауза за кафе. Моля да дойдете точно в без 10, тъй като имаме доста обширна дискусия по въпроса за потребителите. Нека ви напомня, че в 3 часа госпожа Кръс ще бъде, ще говори за плановете си за цифровия дневен ред и програмата за едната година. Надявам се, че всички ще дойдете. Знам, че много от вас се интересуват живо този въпрос, по който ще говори комисаря Нели Кръс. Значи 10 минута и пауза.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 Mr. Uh, to... Мисля, че вече сме готови да продължим с, с заседанието. Приветствам Робер Рошфор, който току-що е, се приземи от Париж. Много благодаря, че сте толкова точен особено като си има предвид колко активно ангажирани бяха френските политици през последните дни и месеци. Приветствие за Джаки Майнер. От обсъждаме вашия проект. Вие сте подкрепена с един силен екип, господин Микола, господин Ферховен. Най-сърдечно ви приветствам. Докладчиците в сянка, мисля госпожа Ройтова ще говори от името на господин Босотил. Другите докладчици в сянка или ще се присъединят аз също ще говоря от името на нашата група. Госпожа Рюле тук имаме проекто доклад от господин Рошфор по програма Потребители. Ще му дам думата. След това ще имаме коментари от докладчиците в Сянка. Ще покани госпожа Майнер да е, коментира. И накрая господин Рошфор ще а, приключи. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ние тук говорим тази сутрин за един проект за регламент на комисията, който определя рамката на действията по а, политиката за потребителите за периода 2014-2020 година. Аз съм а, в общи линии съгласен с предложението с четирите цели, които се вписват в а, континуитета на програмата. Искам да кажа няколко думи, малко по-подробно след няколко минути. Това ще даде възможност на Европейския съюз да си даде възможност да отговори на новите предизвикателства в политиката на потребителите. Това се вписва в проекта Европа 2020 година. И а, комисията се ангажира с, с проекта да се създадат необходимите субекти в а, а, единия пазар. И ми се струва, че би било оправдано тази програма да бъде а, за, изпълнена с повече съдържание да стане по-стратегическа, да отговори на проблемите на потребителите, на стратегията и политиката за потребителите за в бъдещето да се съсредоточим върху някои сложности по дневния ред. Тук става дума за един, фи, една финансова рамка. Вие знаете, че това е една скромна програма. Средната сума, предложена за година за всеки потребител е 5 сантима, 5 евроцента. А, ние осъзнаваме бюджетната ситуация, в която се намираме, но предлагам да се запази тази сума за общата програма, като същевременно от обърнем внимание на комисията и споменем факта, че трябва да се предвиди едно увеличение на ресурсите за следващата многогодишна рамка. И това заслушава коментар да припомним програмата на нашия парламент. И сега искам да кажа няколко неща по четирите цели на тази програма. Първата цел е за мен основната аз бих желал тя да бъде засилена, да се засили сигурността на европейския потребител. Той би трябвало да разполага с, с сигурни продукти и услуги, да би, има едно, е, един надзор на пазара, който да е по-сигурен. Има един а, а, модел RAPEX, който следва инструмента RAPEX, който би трябвало да се засили. Той се отнася за опасните продукти, за рисковите сектори. Аз предлагам тази цел – да бъде включена в разпределенето на проекта и да се премине от 22, 22 на 25%. Втората цел е свързана с, с образованието и квалификацията. Това е нещо, по което оценката а, на предприятията е доста ограничена. И аз мисля, че тази цел, тази втора цел отговаря на а, изследвания на а, равнище на Европейския съюз, да се премине от 36 на 34%. Всичките разходи вече са реализирани и би трябвало да се намалят по-скъпите анализи, а да се съсредоточим върху конкретни и ефикасни действия във връзка с, с а, обучението и квалификацията. Вече сме говорили много. Всичко това е отчетено от комисията. Предвижда се да се, превед, да се проведе действия по комисията до сета, до чета и сега искам да кажа няколко думи за условията за прилагане на програмата. Според мен според мен прилагането на работни годишни работни програми с част от политиката и аз мисля, че комисията предлага това. Това не е достатъчно отразено в, в а, член 290 на договора за функционирането на Европейския съюз и би трябвало да се попълни списъка с действия по приложение 1. Това са основните елементи в този проект доклад. Също така има проекти за подобряването на показателите, особено в приложение 2. По отношение на предложенията за всяка конкретна цел, аз вече цитирах някои от тях в цел 2 е, образованието на потребителите не би трябвало да се поставя под въпрос, защото то е нещо много важно. Организациите са много важни за разпространение на знание. Е, предлагам солидна финансова подкрепа. Е, това трябва да бъде обсъдено. Тук не става дума за иновация. Би трябвало да има едно едни достоверни сравнения във връзка с, с трансграничните транзакции, за да може да се получи една обективна представа и една а, а, допълнителна полза от различните инициативи, които не винаги имат необходимата достоверност. Искам също така да привлека вниманието ви по цел трети смята, а, че е необходимо да се настъпи да се настои на достъпността на механизмите за разрешаване на спорове, но това трябва да бъде на нивото на програмата на потребителите, където акцента трябва да се постави върху лицата, които а, нямат а, достъп а, до альтернативното уреждане на спорове. Именно за това говоря за а, уязвимите лица, за възрастните и в а, програмата за обучение на комисията смятам, че трябва да се настоява на обучение през целия живот а, с оглед на въздействието върху младите потребители и отчитането на всички категории на потреблението в целия е, цикъл на живота. В цел е, 4 тя е предназначена отново <clears throat> да отговори на предложението на комисията да се увеличи от 50 на 70% от процента на съфинансиране, да се подпомогне на потребителите едновременно във връзка с трансграничните сделки и също така да се отчете а, ролята на потребителите. Това са главните насоки на моя доклад. Очаквам с нетърпение становищата на колегите, които са докладчици в Сянка, с оглед на техния анализ. Председателя, благодаря господин Рошфор за много ясното изложение на вашите тези. А, мисля, че вие се радвате на широка подкрепа за вашите предложения. Има някои подробности. Госпожа Ройтова е, ще започнем с нея. Тя е на мястото на господин е, Босотил е, и колегите след това. И аз ще се изкажа, но ако искат колеги да се изкажат, могат да го направят. Госпожа Ройтова има думата. Добър ден и благодаря, господин председателю. Ще се спра на двата основни въпроса, които за докладчика в сянка са много важни. Първо, прехвърляне на целта от, едно към, от две към едно – използването, важността на делегираните актове, за да може парламента да работи по тези е, решения и да се изпълняват програмата. Интересно е също, че докладчика предлага да се, създа, да, се да има още един, е, едно приложение за бюджетните средства, което го нямаше в е, първоначалното предложение на комисията но дефинирайки тези средства, докладчика на НП е загрижен да види дали няма опасност да се намали финансирането за цел втора, а да се увеличи това за едно. Защо? Вярно е, че безопасността на продуктите е важна цел, но трябва също да сме внимателни, да внимаваме да не намаляваме финансирането за цел втора, която се отнася най-вече за информиране, образоване на потребителите, за овластяване на потребителите и а, затвърждаване на техните права. Тази информация е важна и за безопасността на продуктите отвъд системата РАПЕК чиято цел е да се постигне безопасност на продуктите. Има опасност през мрежата RAPEX да преминат и не и опасни продукти. За това ние сме готови да реагират. Потребителите трябва да са готови да реагират. Цел втора е особено важна във време на економическа криза, когато по-информирания потребител ще бъде от полза за един по-добре функциониращ пазар. Например, относно бензина за двигателите на превозните средства. Така че намаляване а, на средствата към две е повод за загриженост и трябва да има съвместни действия на а, потребителските организации. Друга причина, поради която докладчикът в Сянка е срещу това намаляване, тъй като докладчика увеличава още една важна точка. Но това вече го приветстваме. Да се повиши видимостта на центровете за информиране на потребителите. Така че прехвърлянето от там, където не, вече не е толкова необходима, не са толкова необходими тези средства в а, друга цел, а, ще, избягне, ще избегне от склоняването на средства. Втората тема е, е, е устойчиви, доброкачествени данни, достоверни. Те са много важни, потребителя да може да направи правилния избор, а оттам да вземе и съответните адекватни решения на базата на своите под, пред, предпочитания. Затова е много важно да се повиши разпространението на данни посредством вебсайтове, където може да се правят сравнения. Това е много важно. И докладчиката смята също, че тази инициатива може да бъде по-нататък укрепена посредством действия и а, насърчаване на общи показатели, които да се използват от потребителските организации, от частните фирми и да се насърчава разпространението на данни посредством тези вебсайтове. По този начин ще гарантираме, че не само сме създали общи показатели, а също така насърчаваме правилното изпъл... прилагане на тези индикатори, защото те са основен източник на информация за повечето потребители и благодаря им на докладчика и на докладчиците в Сянка за сътрудничество. Госпожа Регоен. Благодаря, господин председател. Първо трябва да се извиня на господин Рошфорд, че бях друга комисия и не можах да чуя началните му встъпителни думи. Поздравявам го обаче за този великолепен доклад. Нямах време до сега подробно да го проуча. Накратко се запознах с него, но мога да кажа още сега няколко неща, ако позволите. Радвам се, че кът предвижда повишаване на средствата с 5%. Това ще подобри политиката за потребителите и ще се създаде един конкурентен сектор. Конкурентоспособен сектор. Ние искаме потребителя да има инструмент за засилване на стопанството и ни трябват също инструменти за по-добра информация на потребителите за техните права и да бъдат по-добре защитени по време на целият жизнен цикъл на продуктите точно при трансграничните сделки и онлайн сделките. Това е много важно. От друга страна, ролята на потребителските организации трябва да бъде засилена. Важно е да бъдат информирани гражданите. Имаме ограничени бюджетни средства. Поради това не бива да има преклено много платформи, а да се опитаме да създадем една платформа за обмяна на добри практики в защитата на потребителите. Освен това, сектора защита на потребителите не е достатъчно изпълнен със съдържание. Особено по това, че има потребители, които се нуждаят от защита, преди което ще внесат такива изменения. също изменения по индивидуалните и колективните инструменти. Поздравления още веднъж за тази великолепна работа, господин Рошфор. От името на моята политическа група ще внеса още изменения. Благодаря. Благодаря, госпожа Руля. И аз искам да благодаря на докладчика за великолепната работа. Благодаря и за разясненията. Голяма част от моите въпроси вече отпаднаха, тъй като ги чух в залата но основната линия ние сме на един мнение по нея. Имам няколко въпроса, но след като толкова много от членове на парламента направиха общи забележки, ще си ги спестя. Ще говоря само за изменение 23. Става дума за АДР. Въпроса има ли смисъл в две законодателства да има различни позиции? Дали не е по-добре да се основем на законодателството УДР и да не влизаме в детайли в други законодателства. Имам и подобен въпрос а, относно цел 1 и цел 2 в бюджета. Смятам, че е добър е този подход, подход, но искам да чуя позицията на комисията. И накрая става дума за изменение 44. По принцип съм съгласна че тук трябва да се постигне повече. И това, според мен, е, ако искаме да разширим тази тема, трябва да, да включим въпроса с защитата на личните данни. Не става дума за обмяна на данни, а става дума защита на лични данни. Ще внесеме съответно изменения. Благодаря. Благодаря. Може би от моя страна някои бележки, тъй като и аз съм докладчик Сянка и съм направил някои изменения. Но от важните неща, които възниква постоянно в нашата комисия, наистина и имахме дискусии с Гуша Бастос, а, тревогите на гражданите, факта, че се инвестират значителни суми от комисията, а и от държавите членки в някои области, но гражданите като че ли не си дават сметка и не знаят а, за а, на средствата, с които могат а, да уреждат споровете си. Тук бяха идентифицирани някои въпроси, като непознаването на европейските потребителски центрове от хората. А, ние ги посещаваме редовно, когато имаме мисии, например, най-скоро в Кипър. Те произвеждат значи... интересни, важни материали, но нямат достатъчно средства да ги разпространяват на широко. Господин Рошвард също така говори за, засилване усещ... познаването на екоетикетите и някои други аспекти, където се опитваме да дадем насока на потребителите – и също там, където потребителите отиват за информация и за да си търсят правата. Т.е. трябва да се постигне един баланс при инвестиране, но и после по-нататъчното развитие на тези центрове. Трябва да има по-голямо участие на самите потребители. И аз мисля, че... А втория въпрос, който е повод за тревога е взаимоотношението между внесените на европейско ниво пари, т.е. инвестиции, как държавите членки и техните органи за защита на потребители мултиплицират тези а, средства. И това ме води до някои индикатори за постигнатите, за постиженията. А, ние нямаме достатъчно а, показатели, които да ни а, дадат идея за разбирането от страна на потребителите. А това е едно скъпо начинание. Трябва да се провеждат анкети и така нататък. И а, ако не си поставим конкретни а, задачи за участие и за осведоменост на потребителите, т.е. да има и взаимоотношения и обратна връзка с гражданите, виждаме увеличение в някои области, а, при, в които гражданите внасят жалби и оплаквания, особено при трансгранични а, сделки. На мен ми се струва, че в тази следваща програма ще имаме възможност а, при тези структури, които вече съществуват, да ги подобрим. Да се види а, кои са най-силните брандове, е, да се поставят реални цели относно повишаване осведомеността на потребителите и участието им в предоставането на услуги. Доклада на госпожа Бастос е, тя говори за това, че потребителите разбират, че имат проблеми и поради факта, че са разтревожени от това, че не знаят къде да отидат, когато искат да им се разрешат проблеми, т.е. не участват пазара по начина по който трябва да участват, всичко това ми се струва от фундаментално значение. И ако успеем, ние ще максимализираме инвестициите, които сме направили. Тоест, важно е да има баланс, но и връзка между това как а, оказваме външно, външен натиск върху а, пазарната информация, а, как поставяме целите, а, как работят органите за защита на потребителите в държавите членки т.е. как се повишава а, осведомеността за тези инструменти. Ако не им се каже на гражданите, те няма да могат, те няма да го знаят. Особено, що се отнася до а, уязвимите потребители, защото те, може би, нямат достъп до същите инструменти, които се ползват от останалата част от потребителите, т.е. по интернет и по други начини. Така че хора, които най-много се нуждаят от дадени услуги, в много случаи са именно тези, които нямат осведомеността и нямат достъп до инструментите. Така че смятам, че може би можем да направим нашия принос тук и следствие на дискусията от доклада на госпожа Бастус, Бастус необходимостта да обединим тези видове услуги, които предоставяме на гражданите и тази идея за единен портал, така че хората да имат достъп. Ако нямаме различни а, начини и ако няма такава една единна точка за контакта, ние особено по въпросите за трансгран, когато опира до трансгранични сделки или продукти. Върху това трябва да се фокусираме и тази програма ни дава едността. Преди да поканя госпожа Барна и да коментира, а и други колеги, които биха желали да вземат думата и не са го направили до сега, не има ли? Добре. Сега ще дам думата на госпожа Майне за коментар по доклада на господин Рошфор и по други въпроси. И може би ще се върнем и на дискусията за делегираните актове. Мислех да го оставя след като изслушаме и госпожа комисаря в 3 часа. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика и на неговите сътрудници за усилената работа, която е вложена в изготвянето на този проект доклад. Ние работихме в много тясно сътрудничество с тях и им благодаря за вниманието, което те отделиха на проекто регламента. Много се радваме, че в общи линии от всички а, страни на комисията се подкрепя съдържанието на програмата и че а, идеите на парламент и на комисията са много близки. Ще има обаче някои пунктове, по които не сме съгласни, както предполагате, господин председателю. Може би има някои хоризонтални въпроси, които ще разгледам първо след това ще разгледаме някои други въпроси. Първо е въпроса за делегираните актове. Разбирам и е, се съчувствам на желанието на комисията да поддържа влияние върху точното е, насочване на фондовете на годишна основа. Позицията на комисията обаче е много ясна и тя не се отнася само за програмата потребители. Тя е свързана с всички програми, които в момента са на вниманието на парламента. Според нас годишната програма не е акт, който изпълнява критериите за делегиран акт. Това е заложено в член 290 на договора. Това е акт, който изменя и допълва незначителни аспекти на нормативен акт, докато годишната програма не отговаря на тази дефиниция. Именно за това ние прилагаме актове на, предлож... на приложение за годишната работна програма и поддържаме нашата позиция. Същевременно, напълно разбираме, желанието ви да изразите становище върху годишните приоритети за разходите. Ще се осигури възможност това да бъде направено и да бъде включено в годишната програма. Втория хоризонтален въпрос е предложеното включване на разбивка на финансирането в приложението към регламента. Предложението на комисията е за индикативно финансиране, но само в законодателните финансови извлечения, а не в регламента. И тъй като не е включено, това определено не е правно обвързващ акт. Това е нормалната практика за всички предложения на комисията, включително и за законодателните. И това е в съответствие с член 28 на финансовия регламент. Това се прави по изключение, но това е обикновено, когато се обединяват различни програми и за да се постигне сигурност тогава, когато се сливат различни потоци, те да бъдат равнопоставени по отношение на финансирането. На практично равнище обсъждането тази сутрин показа, че разпределението на финансирането не е точна наука и ще бъде много трудно да се види как да се разпределят фондовете за всяка конкретна година. Нещо повече, различни действия могат да бъдат характеризирани по различен начин. Както каза госпожа Ройтова, ако се е, изготвя кампания за безопасността на определена категория на продукти, дали трябва да бъде класифицирано по цел първа или по цел втора безопасност на продуктите или, а, е, е, или образование. Както от правна, така и от практическа гледна точка, ние не бихме желали това да влезе в нормативния акт. Това е индикативно и това ще бъде различно за всяка отделна година. Сега по някои по-конкретни въпроси. Първо, по показателите, за които редица оратори се изказаха. Мисля, че ние много добре осъзнаваме и споделяме вашето становище, че показателите не са перфектни. Много е трудно да се намерят полезни измислени показатели за програма от този вид и съвсем определено а, сме готови да изслушаме вашите идеи. А, отчитам това, което вие казахте, господин председател, че са необходими показатели там, където е економически съобразно а, да се целесообразно да се събират данни, например информираност на потребителите за различни услуги, предоставени на национално и на европейско равнище. Имаме известна информация от този вид, например тя може да бъде намерена в таблото на пазара на потребителите. Ние задаваме въпроси на потребителите е, относно тяхното доверие към потребителски организации Имаме данни за надзор над пазарите, действия предприяти в различните държави членки, така че имаме данни от този вид, но това са данни свързани с, с а, признаването на европейските услуги, признаване на различни видове лого. Това е нещо много трудно ние предполагаме, че ще можем след 2-3 години да а, проведем още едно изследване, но това е, не може да бъде направено всяка година, тъй като е много скъпо. От гледна точка на центровете, потребителските центрове. Благодаря ви за подкрепата, за тяхното финансиране. Съгласна съм с направените коментари, че трябва да подобрим фактора на признаването сред европейските потребители. Проведохме кампания за по-добра видимост през 2011 година с известен успех. Но тук спора е за яйцето и кокошката. Когато говорим за тези центрове и за членовете на мрежата, някои от тях са много активни активни в промоцията на мрежата, но няма достатъчно ресурси. Аз мисля, че тук трябва да се процедира постепенно, стъпка по стъпка. По сравнение, относно сравнение, сравнителните вебсайтове, това е част от една по-широка мрежа от uh посредници, образно казано, които да отсяват информацията, с която се бомбардират и търговците, и потребителите. Мисля, че комисията е с неохота разработва такива уебсайтове, защото поради а, ча, а, бизнес моделите, които се разработват а, в частния сектор, които не са напременно надежни, и сяло обективни. Разработват се и други модели, например в а, информационната мрежа. И също така това е една сфера, в която потребителските организации стават много активни и ние с неохота ще се впуснем в сфери, в които се правят оферти другаде това не е благоприятно и за потребителските организации, защото те преминават през трудни времена и би трябвало да повишат собствените си източници на приходи. Мисля, че отговорих на повечето въпроси по образованието. Споделяме становището на докладчика. Трябва да изведем полуки от оценката и вместо да имаме един подход отгоре до долу, който да се прилага за всички, да изберем една по-интерактивна платформа или портал, където да можем да предоставим възможността да се предостави образователен материал, разработен в дадена държава членка или като се преведе, или като се приспособи към национални стандарти. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика за делегирани, по въпроса за делегираните актове и актовете за приложение, Конференцията на а, съвета на председателите на комисии а, повдигна този въпрос. И аз разбирам, че Едно от предложените споразумения е внесено в съда за поясняване, защото има проблеми около двата акта. Една от, други, от двете възможности е да се предостави по обща правна рамка. Първо, т.е. как да се прилага и може би ще тръгнем по този път. Ние вече го обсъждахме, но правната служба на парламента работи по него и аз мисля, че трябва да обсъдим с докладчика и с комисията да видим дали можем да направим напредък тази област, защото това е ключов въпрос. И ключовия въпрос е всъщност какво ще направим за европейските потребители, а не точно по а, делегираните изпълняващите актове. А, така че бях помолен да дадем по ясна насока по някои от тези въпроси, но мисля, че всяка досие, което преговаряме с съвета в момента, по тях възникват въпроси, свързани с делегираните изпълняващите актове. И аз мисля, че много комисии преговарят в различни форми странични споразумения – и това, което виждаме на лице е една фрагментираност. Така че ще трябва да постъпим така, че да имаме задоволителни резултати. Това беше обща бележка от мен като председател. Сега господин Рошфорд, ще желаете ли да отговорите на бележките и въпросите? След това ще обсъдим графика и някои други въпроси. Благодаря, господин председател. Да, прав сте. Не би трябвало да отваряме по същество въпроса за делегираните актове и актовете по изпълнение, но както каза комисията, това е един хоризонтален въпрос и очевидно той засяга редица комисии. Ние сме, не сме първата комисия, която се занимава с този въпрос. Очевидно е, че при приемането на този доклад трябва да има обща позиция на различните парламентарни комисии. Няма да говоря повече по този въпрос. По различните въпроси, повдигнати от колегите, главно от а, а, докладчиците в Сянка, първо по казаното от госпожа Ройтва, на която благодаря за подкрепата и във връзка с, с делегираните актове, във връзка с прехвърлянето на а, разпределянето на фондовете по четирите цели. Това това не означава, че цел 2 ще стане цел 1. Това е основната цел всъщност в тази сфера. Е, това, тези 3% преместване от цел 1 към цел 2 това е в контекста на глобализацията, който се отнася до потреблението на европейските граждани. Важно е да се постави въпрос на плоскостта на сигурността. Има редица проблеми с, с вноса от Китай, дрехи, играчки, което е изключително важно, особено за да децата на 500 милиона потребители. А що се отнася до втората цел, това малко намаление според мен се дължи на факта, че трябва да бъдем по-взискателни, по-ефикасни, по-оперативни по тези показатели. Вие сам казахте, господин председателю, като като докладчик Сянка за вашата група. Вие а, говорихте за отговорността да не се увеличава, да не се умножава тези показатели. Трябва да постъпим интуитивно, трябва да обсъдим становището, да отразим проблемите в различните държави членки. Говори се също така за най-уязвимите потребители. В доклад да си предлагам да се отчете тяхното важно място с оглед на достъпността. А, имаше предложение за подобряване на текста, свързан с най-уязвимите потребители. Естествено ще го а, обсъдим с много голямо внимание. Искам да кажа на госпожа Рюле, че във връзка с изменение 23 нашата философия философия е същата, която казах във връзка с показателите. Например, обмяната на добри практики, споделяне на информация, за да можем да бъдем по-ефикасни, когато използваме потенциално всичко, което е натрупано като положителен опит в държавите членки. Госпожа Рюлер също така говореше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 това изменение се отнася всъщност за модернизирането на информационните средства и базите данни. Искам да уточня, естествено, че тук не става дума за обработване на индивидуални данни. Това по-скоро се отнася за данни, които са в а, сферата на економическия обмен на търговията и те застрашават. А, те представляват заплаха за някои лица. Аз съм напълно съгласен обаче с вас, че трябва да се подобри е, верифицирането на тези данни. Сега, във връзка с казаното от комисията, вече говорихме за делегираните актове. По въпроса за бюджетните аспекти, разбирам становището на комисията. Те, ви, те ни казват, а, а, ние сме любезни с вас, а, вие искате да модифицирате това разпределение. Ние добре разбираме това, но това, което ние предлагаме, е свързано с изключението, което се отнася за първата и втората програма. Тук се въвежда един елемент на гъвкавост от плюс-минус 20%. Аз съм съгласен с, вас, че това е един хоризонтален проблем, защото и другата в парламента се обсъжда разпределението на финансирането финансирането е, и съответните съотношения на финансирането. А сега по календара, господин председателю, вие знаете срок за внасянето на е, изменение 14 е май по обед. Ние ще гласуваме в нашата комисия на 20 юни 2012 година. Благодаря. Well, Благодаря за много добрата ви работа и мисля, че говоря от името на всички докладчици uh, в сянка ние очакваме uh, активно сътрудничество и благодаря на госпожа Майнер за това, че дойде на нашето заседание. И сега преминаваме към една изцяло различна тема. Това е хармонизиран регламент за нивото на шума от моторни превозни средства. Водеща комисия е комисията по околната среда. Но тук има важни въпроси, които са свързани с включването на а, темата в общите договорености за одобряване на моторни превозни средства, включително нивата на шума за електромобили. Госпожа Вайсбергер работи по този въпрос госпожа Весвел, докладчик Сянка, господин Мандес, е тук, госпожа Рюлер е тук, и аз съм докладчик в сянка за нашата група, така че това е първата възможност за обсъждане по тази тема. Мисля, че също така е, има тук представители на генерална дирекция предприятия. Госпожа Балдесуто е тук. Ще ви дам думата по-късно. И сега ще дам думата на докладчика да представи доклада си. След това ще се изкаже докладчиците в сянка. Госпожа Вайс Гербер има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми докладчици в сянка, уважаеми дами и господа. При последното заседание на комисията имахме възможност за първа обмяна на мнение по това досие. От водещата комисия получихме график още през юли се очаква да гласува тази комисия това и затова ние трябва своевременно да изготвим нашето становище, за да бъде отчетено. Поради това в моя доклад а, съм го изготвила на английски, съм го изпратила на всички. Надявам се, че докладчиците в Сянка са успели да го разгледат важно досие е това за защита на здравето. А темата е за автомобили, но не става дума за въглероден диоксид и за вредни емисии, а за емисии на шум. По-тихи трябва да станат пътните автомобили и тежкотоварните автомобили. Постоянният шум, според Световната здравна организация, води до сърдечно-съдови заболявания, когнитивни увреждания, нарушение на съня и тинитус, което е шум в ушите. Има изследване на Световната здравна организация, че около 110 милиона хора е, периодично са изложени на силен шум. Затова е важно да бъде подобрено качеството на въздуха, е, както е, е важно подобряването на чистотата на въздуха, така и да се намали нивото на шум. Основното в моето становище е следното. Аз се опитах да се спра на тези точки, които касаят защитата на потребителя. Те са на преден план. Важна е информацията за потребителите. Бих се радвала, ако по тази точка изготвим общи изменения. Тази седмица имахме среща на докладчиците в Сянка, за да проучиме мнението на колегите и колежките. Е, госпожа Меркис от е, Комисията по околна среда присъства и слушахме е, колегите от социалистите и демократите. За етикетите е много важна темата, като информация за потребителите Имаме етикети за въглеродния диоксид при консумацията на гориво и при гумите. Комисията е отворена, има опит с етикетите и етикетирането. Моето предложение е емисиите на шум за потребителите да могат да, се, да могат да ги сравняват тези нива на шума и за това призовавам комисията да направи съответно предложение. Това е нужно, тъй като в някои общини имат е, условия някои видове автомобили само в определени часове на деня да имат право да влизат в града, да има зони на спокойствието. В Нидерландия има добър опит, пик проект както се казва там, само тихи автомобили могат да влизат до 7 часа и да снабдяват супермаркетите. Първото ми предложение е да изготвим етикетиране за потребителите и за продавачите. Второто предложение е дългосрочна цел да се намали е, шумът на 3 степени съществените е, стъпки са две, след две години и след пет години, но това не е достатъчно. При дискусията за въглероден диоксид имаше предложение на парламента е, над, над партиен за дългосрочно намаляване на въглеродния диоксид, затова и тук желая дългосрочна цел за по-нататъчно намаляване на шума от моторни превозни средства. Тази дългосрочна цел е 14 години. Всички могат дългосрочно да се подготвят за тази цел. Това ми е второто предложение. Третото ми предложение е разширяване на а, диференцирането на класификацията на автомобилите, на граничните стойности. Комисията бива критикувана от всички страни от докладчика Сянка Вестфал също се споменава за това и с право, че е остаряла системата за класификация на автомобилите. Затова предлагам да включим и нови класове. Госпожа Вестфал при МАТА 2 и МАТА 3 предлага и НОРД и ЕН2 и ЕН3 да, въведат, да се въведат нови класове. Затова аз предлагам в областта на пътните автомобили и товарните автомобили да въведеме новите категории, новите класове, да ги адаптираме към нивото на сегашните автомобили. Например, N3 да се раздели на 3 подкласо, за да при N3 две, повече, две класи, два класа повече от комисията, която предлага. Второ, граничните стоености ще могат по-добре да бъдат адаптирани към съответните класове автомобили всеки клас автомобил трябва да допринесе за намаляването на шума. Това ще доведе някои стойности, които са твърде амбициозни, по-амбициозни от предложението на комисията, тъй като в различните класове, особено в ниските класове, искаме да направим по-голяма диференциация и да зададеме по-реалистични стойности идеята ми е по-силна диференциация на класовете, което ще доведе до по-силна диференциация на граничните стойности, допустимите стойности на шум. Още нещо искам да спомена тук. При това законодателство трябва да не забравяме, че има много закони, които се отнасят за пътнически автомобили и тежкотоварни автомобили и камиони. те си влияят взаимно. Например, Евро 5 и Евро 6 законодателството, регламента за въглероден диоксид и емисиите на пътнически автомобили и товарни превозни средства, някои си противоречат. Например, когато не се разработва изцяло нов автомобил, тъй като са нужни няколко години да може да се завърши цикъла на проектиране и производство, ако искаме предварително да намалиме нивото на шу, е нужно една, едно капсуловане на двигателят. Това довежда обаче до това, че автомобилът става по-тежък, и естествено това допри, до, води до по-големи емисии на въглероден диоксид. В някоя дисиета обаче сме написали е, е, пределни стойности допустими за въглеродния диоксид. Тоест искам да ви покажа по този начин, че взаимно влияние има. Ако направим много строги норми за емисиите на шум, може да допринесе до е, по-големи емисии на въглероден диоксид, което не желаем. Така че това влияние, което е взаимно, трябва да бъде взето предвид. И втори аспект, който е важен, скалата на децибелите не е линейна, а логаритмична. Това го научих и аз самата, когато по-интензивно се запознах с това досие. Това означава 3 децибела, ако намалиме шума, ще допринесе до 50% намаляване на шума, което е твърде много човек си мисли 1-2 децибела е нищо, а всъщност голямо влияние има и един 2 и 3 децибела е намаляване на шума и се отразява на проектирането на производството на автомобилите. 10 децибела е 90% намаляване на шума. Тоест много е важно и да не се забравя това. И още една бележка. Средната стойност на 6 различни електроавтомобила – мислиме всички, те са абсолютно тихи, но средната стойност е 68 децибела. А моето предложение за всички класове е 67 децибела. Това трябва да се има предвид и да останем реални, да останем реалисти в своите а, задания, отчитайки тази логаритмична скала. Още две бележки по моя доклад. Едното е, Имаме различни фази при разработката на пътчески автомобили и товарни автомобили. Затова идеята ми, това се, по това се различавам от комисията. При леките коли имаме 5 до 7 години, а при камионите 8 до 10 години. Затова съм поставил различни години. Последното за нашата комисия, което е важно, изку, а, изкуствени шумове на електроавтомобилите. Това тук е точка, която засяга хармонизирането на законодателството. Господин Уски иска в комисията по екология предварително да бъде гласуван на тази тема и е, обеща тясно да си сътрудничим. При нас много критично дискутираме, защото много в детайл е, а, е, говориме за това какъв шум не бива да имат електроавтомобилите, аз адаптирах формулировката и просто записах какъв шум трябва да има, а именно подобен шум като на двигател. Променихме съответните членове, става дума за доброволен акт, но когато производителите го направят, нещо трябва да бъде хармонизирано. Това тъй като това ще има полза и за слепите, които ще могат по шума да познаят електроавтомобилите. Така че е, прилагането е, малко се критикува и затова съм внесла изменения. Всъщност, искаме от Комисията по вътрешния пазар е, да, се чува, да се чуе тази формулировка. Толкова по основните точки на моя доклад. Аз се радвам на доброто сътрудничество с докладчите в сянка. Утре от 14 до 15 часа имаме заседание. Аз с, мо... с докладчите в сянка още от сега се радвам на това сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Indeed, Благодаря много. Сега да изслушаме докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Драги колежки и колеги, първо, госпожа доктор Вайс Гербер, на вас ви благодаря за проектостановището. Преди две, години, два седмици направихме една обмяна на мнения. Целите на становището е, е, са ясни. Предложението на комисията е също пред вас. Искам да си спеста сега да повтарям всичко, което бе казано при първията среща и критичните забележки тогава относно а, комисията и предложението на комисията. Ще си спеста тези повторения. Много от моите мисли, които изложих преди два седмици, се а, съдържат сега в проектостановището. Въпреки това някои неща трябва да бъдат подобрени в детайлите. Утре, като се срещнем на подходящо място, в подходящо време, когато говорим за класификацията и дали, например, необходимо е, дали е необходимо толкова широко да се разглежда тази тема, ще имам известни резерви към предложението на комисията като съображения. И затова да спирам до тук, защото смятам, че по детайлите можем да говорим утре. Благодаря. Uh, Благодаря много, господин Мандърс. Благодаря, председателю. Аз благодаря на Аня за широкия подход, защото мисля, че в този случай има възможности за конфликт на интересите например, с, с други екологични проблеми. Харесва ми по тази причина именно нейния подход. Първо искам да кажа, да благодаря на комисията, че а, постави този регламент. Аз винаги съм бил за регламенти, не толкова за директиви, защото така се работи по-добре. И това беше първото. Автомобилната индустрия е изключително важна, иновативен сектор на промишлеността за Европа, в Европа и аз мятам, че трябва да я подобрим в глобален мащаб и може би да си заслужават парите, които дават хората за автомобилите. В моя регион имаме такова предприятие. Посещавал съм го, виждал съм колко новаторски се работи в Европа. И смятам, че наистина трябва да, да се обърнем към индустрията и да поискаме от тях да споделят своите най-нови изобретения, защото те са силата на тази, на тази индустрия. Проверявам си бележките, тъй като Аня вече покрием голяма част от проблемите. През 1996 година бе казано, че 20% от европейското население страда от тези високи нива на шума през нощта. Затова е много важен този въпрос за подобряване и на здравето на хората, и на околната среда Добре е също това, че докладчицата взема предвид взаимоотношенията с другите законодателни актове, нов метод за тестуване, т.е. да комбинираме тези инструменти, така че да не създаваме излишно ново законодателство само за себе си. И последно, но не по значение, хареса ми идеята за сигнална система на акустичната по отношение на акустиката на превозните средства и тук ролята на електрическите автомобили. А хората не си, наистина не, не, не съзнава, че ги наближава превозно средство. Аня го каза по на широко. Хареса ми тази идея да прилича на естествен а, звуци, издавани от животно. Например, на някакъв цвилеш ком или нещо такова. Това е много добре, защото променяме света, няма да чуваме само шума на двигателите. И аз очаквам с нетърпение а, да работя в тясно сътрудничество с а, Аня и с другите докладчици в а, Сянка. Аз се надявам, че наистина ще работим плодотворно. Благодаря. Благодаря много. Благодаря. Може би трябва да имаме специална комисия по теста. Госпожа Рюле. Аз искам да предложа нещо. Първо, обаче да кажа, че предложението господа Вайс Гербер е много разумно. Като оставим етапа на страна, е, смятам, че все пак е, е в нашата компетентност, на нашата комисия този въпрос. Също измененията по информирането на потребителите, дългосрочната цел също ми харесва. Аз писменно съм направил изложение на моето мнение относно граничните стойности пределните стойности. Мисля, че повече в комисията по околна среда бих се въздържала в нашата комисия да говорим за пределни стойности, тъй като тези непрекъснати спорове за правомощията на отделните комисия, комисии. Не искам да ги продължаваме. Благодаря за предложението и доброто сътрудничество с госпожа Вайс Гербер. Да, няколко коментара вече като докладчик в сянка. Първо, напълно съм съгласен с общата насока на проекто текста. Един от проблемите, които, както знаете, аз следя много отблизо, са международните разпоредби. Това, което е важно в това предложение, е, че ние се придвижваме към нови методи на тестиране, които ще бъдат, надяваме се, скоро глобално приложими, за да може да можем да сравняваме резултатите от тестовете. Малко ме тревожи това, че за някои категории превозни средства, комисията се отклонила от тези критерии бихме желали да разберем защо. За електромобилите определено би трябвало да има глобални стандарти, не напременно за вида шум, но по-скоро за нивото на шума. Третото нещо, което според мен е под въпрос е, ние се занимаваме с този въпрос за специализирани нискообемни средства. Вие си спомняте, че като докладчик на директивата за одобряването на видовете МПС, особено за хора с увреждания, специалните преработвания на а, и а, адаптирането на тези средства. Някои от въпросите са много а, сложни а, а, и всъщност там а, задната част на, пре, на, на, на а, колата е предвидена, например, за количка. И би трябвало да се разгледат а, а, малообемните категории МПС и до каква степен те от... изпълняват тези изисквания. На последно място, от гледна точка на екологичния ефект, има малко, сравнително малко а, подобни МПС-та те не винаги се карат на големи разстояния и мисля, че можем да задаваме въпроси, свързани с пропорционалността, защото като погледнем данните, тук изглежда, че комисията задава по-взискателни стандарти, за МПС-тата във връзка с, с малообемните МПС-та, където е необходимо повече внимание. Тук се поставя въпроса за за съизмеримостта. Бихме помолили комисията да отчете специфичните изисквания към производителите на тези превозни средства, особено в те да отчетат факта, че тези компании не разполагат с големите ресурси на големите автомобилостроителни фирми. Това бяха моите коментари. Преди да дам думата на комисията. Иска ли някой да каже нещо по доклада на госпожа Аня Вайсбергер? Госпожа Ван имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата и на докладчиците в Сянка в сянка. Ние в общи линии споделяме някои идеите и сме готови да надграждаме на тях. По въпроса за закрилата на подкребителите и етикетите, ние сме готови да разгледаме въпрос. Нашата идея е, че това се прави, например, с, с автомобилните гуми. Има одобрение на вида и одобрение на етикетирането. Също така ние може да проявим отвореност по дългосрочните цели – и осигуряването на печалба, на доходно за предприятията. Можем да работим по този въпрос при условие обаче, че това не е в ущърп на предишната фаза, която вече сме очертали. Ние се питаме защо а, не се разглеждат новите превозни средства по категориите на МПС-тата, както казах вече, ние сме готови да проверим дали е необходимо а, да се подобри, да се уточни категоризацията на превозните средства, отчитайки различните видове, за да може да се разпредели по-справедливо тежеста сред потребителите и да се разбере дали е необходимо а, да се разграничава между търговските форми, МПС-та и да отчетем разпоредбите, свързани с пътнически автомобили. По различните компромиси. Ние сме доста чувствителни по тези въпроси. Те бяха обсъждани. Това е един от въпросите по а, които има а, съгласие в програмата КАРС 21 и а, всякакви компромиси между различните регламенти би трябвало да бъдат внимателно оценени. Можем да преценим дали е уместно, разбира се, винаги на базата на анализ на економическата Целесообразност да се предвидят различни цикли за разработването на търговски МПС-та. Ние сме се опитали да отговорим максимално на съществуващите международни стандарти, Направихме същото и за електромобилите, разпоредбите свързани с, с електромобилите са копи-пейст на документа, разработен в Женева. Разработваме ги и а, а, отчитаме всякакви нововъведения, които се приемат в Женева а по нискообемните МПС-та. Това е нещо, което разглеждаме в рамките на рамковата директива във връзка с одобряването на видовете, актуализираме разпоредбите, свързани с, с автомобилите, произвеждани в малки серии и съответните разпоредби. скоро предложението на комисията ще бъде предложено на вашето внимание. Председателя, благодаря. Мисля, че това беше много полезна размяна на мнение. Може би госпожа Вайсбергер да, от, да обобщи. Благодаря. Първо благодаря на всички докладчици в Сянка и на комисията за обмяната на мнения. Искам да обобща. Радостно е и първите знаци са на лице, че по някои точки можем да изготвиме общи изменения. Например, по етикетирането, Омишлено не съм го включила в това досие, тъй като и комисията иска така. Тъй, но всъщност е, очакваме от комисията да направи предложение по етикетирането, което ще бъде подобно на това за въглеродния диоксид – може би един етикет, половината от етикета за въглероден диоксид, половината за шума, може да се помисли за подробностите. Това е въпрос на защита на потребителите. При електрическите автомобили осъзнавам, че се опираме на формулировката от Женева, но малко неудачно. Е, е да се включва тук много специализиран текст. Може би да се поработи по друг текст с препратка към Женева. Ще помислиме. Важно е, че друга формулировка трябва да се приеме тук където да се откажем от това подробно описание, тъй като както колегата Ментес каза, можем да се посмеем да включваме звуци от животни или пък шум от двигател или звуци на двигател. По тази тема мисля, че можем да стигнем до общо мнение. Относно категориите, е, има разлика спрямо от темата за пределните стойности. Както комисията каза, подхода е ясен, по-голяма диференциация, по-голямо приспособяване към е, съвременните автомобили, може би ще се откажем от някои подкласове, за да упростиме нещата, но смятам, че е важно да отговарят на съвременното състояние на автомобилната техника. Можем да говорим по този въпрос с докладчите в сянка. Е, е, по отношението на специалните автомобили, е, колега Харбар и по другите неща, искам да кажа, че те са важни неща. Автомобилите с по-голям обем на двигателя, пределните стойности при тях. Може би при по-низките категории някои стойности трябва да бъдат а, подобрени, тъй като а, съм готова да разгледам по-подробно такива предложения и от комисията. Благодаря за обмяната на мнение. Обръщам внимание времевия график. Утре, в сряда от 14 до 15 часа, среща с докладчите в Сянка. На 15 май, краен срок за предложение, обяд на 12, 12 часа. Е, интересувам се от сътрудничество по този въпрос. 14 юни ще говорим за а, измененията. На 21 юни своевременно ще вземем решение и ще гласуваме наш то проекто становище и ще изготвим като становище. Така че ще има достатъчно време след това колегите от Комисията по екология да вземат предвид нашето становище преди е, гласуването в пленарна зала. Разбира се, моите мисли ще ги представя и пред Комисията по околна среда. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на комисията също. Сега, колеги, отиваме на последните два, две теми, които ще обсъдим заедно. Така че до 12.30 ще имаме време да разгледаме тези много важни доклади за альтернативно и онлайн решаване на потребителски спорове. А, нашият колега Луи Грег неодавна, до неодавна още бе в болница и сега се възстановява у дома. Той ни праща най-добри пожелания за успех в нашата комисия. Ние му пращаме също пожелания за, за да се възстанови. И тук ще изслушаме неговият заместник. И тук имаме и докладчик, която госпожа Тин по различните, двата различни доклада. Това, което предлагам да направим е с ваше разрешение да поканя двамата докладчика да направят, да представят докладите. След това общо ще ги обсъдим. И така, господин Майес отсъства, господин Швабе, господин Репо от а, господин Шва по альтернативите, господин Реш, Рошфор ще се изкаже и по двете и не виждам господин Сълбини ще говори. Кристина Русо, шеф на звено в Генерална дирекция здраве, здравеопазване така, тя е говорила, срещала се с всички докладчици. Аз ще й дам думата след първият кръг от обсъждани и изказвания. Имаме два проекто доклада. Приветствам и представителя на датското председателство, които също следят отблизо това досие. И така да започнем по азбучен ред. Първо с альтернативните. Госпожа Гепхард първо. Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Говорих с господин Грех в петък. Е, той е нетърплив да дойде тук. Е, знаете, че а, той е овладян от тази работа, но лекарите му предпоръчаха да остане вкъщи. Затова аз докладвам на не, от негово име. Той ми е предаден е, съответния текст. За всички граждани на Европейския съюз е важно да могат да се движат свободно в Европейския съюз и свободно да могат да използват своите права. И към това се числи, разбира се, възможността да придобиват продукти и услуги в своята държава или в други държави на Европейския съюз директно или чрез интернет. И за това е важно да се е, решат и въпросите, когато, какво се случва, когато възникнат проблеми. При решаването на потребителски спорове в държавите членки е, е, е, е важно да бъдат добри възможностите за такова решаване Европейската комисия даде своите препоръки преди 14 години за решаването на потребителските спорове, но мерките за прилагане в държавите членки е кръпка до кръпка, не пасват едно с друго, е, нито по качество, нито по достъпност. Много различно са решени е, тези неща. И това налага на европейско равнище да се избере общ подход. Европейската комисия след подробно изследване на е, въздействието и оценка на въздействието отговори на важните въпроси, които трябва да бъдат решени. Извинете, текста е на английски. Е, не мога да го чета. Аз превеждам едновременно от английски на немски и за това се бавя. Има следните проблеми, които трябва да бъдат решени. От една страна да се покрият секторите, и географско покритие да се получи всичко също по недостатъчната информация за альтернативно решаване на спорове, по различното качество на решаването на потребителски спорове в Европейския съюз. Решаване на потребителски спорове и вътрешен пазар означава, че европейският потребител само тогава ще купуват а, през граници, когато са сигурни, че ако се наложи, ще могат да разчитат на позитивно решаване на потребителски спор. За самите предприемачи, особено за малките и средни предприятия, които не продават през граница твърде често, защото не знаят какво ще се случи, ако възникне спор. И има различни правила в отделните държави членки. Към това се добавя и онлайн банкирането или онлайн покупките, е, които стават все по-важни за економиката на Европейския съюз за сега не се използват пълноценно тези възможности, но така че е важно, освен решаването на потребителските спорове, да има две платформи. Госпожа Тун ще говори за тях. Важно е двете заедно да бъдат разгледани. Предложението на Европейската комисия е добра инициатива, добро предложение – но се нуждаят подобрения, за да се намери по-добър баланс между системите. и качеството и независимостта на звената, които отговарят за решаването на потребителските спортове. Да бъде по-практично ориентирана, да е по-прозрачна и по-ефикасна системата. Затова, относно приложното поле, в предложението на комисията се е записано, че потребителите, които са в Европейския съюз, трябва да имат достъп до независима, прозрачна и е, не, институция, която е, да им приложи ефективни процедури, трансгранично да ги прилага както и в самата държава членка, където е потребителя. Тази директива трябва да покри двете. И то, т.е. през границите, трансграничните покупки и вътре в самите държави, което е от изключителна важност. решаването вътре в самата държава или трансгранично не бива да се разделя едно от друго. Ще доведе това до по-голяма фрагментация в областта на АРС и не е еднакво равнище на защита на потребителя в Европейския съюз. Затова господин Грех е против такова разграничаване. Господин Грех в своя доклад предлага да се предостави само на потребители достъпа до АРС, а не на потребителите, тъй като те имат по-големи възможности да се наложат и е по-ясно, когато е, тези АРС са само за потребителите. От Относно достъпа, всички потребители, които живеят в Европейския съюз, е, трябва да имат достъп. Поради това в доклада се предлага държавите членки да подобрят достъпа и качеството на звената, които отговарят за това, за постигане на по-високо равнище на защита на потребителя. Към това трябва да се прибави и лесната достъпност до информация. и решаване на потребителски спорове, но най-важното е да се подобри достъпа. В случаите е, не, в тези случаи не бива да се допуска твърде широка възможност за отказ от решаване на потребителски спорове и да не се приемат е, с лека ръка е, решаването на потребителските спорове. Това е една опасност, която съществува. Затова има изменение което като последица трябва да има, че когато потребител а, има такъв спорове, спор в предсъда не бива да има а, процедура, която да е с а, кратки срокове, за да не може той да си е, защити своите интереси. Той внесе изменение, което освен неутралност е, засяга и независимостта на звената за решаване на споровете. За да имат е, потребителите доверие в тях. Друг важен момент е независимост, извинете, прозрачността, високо ниво на прозрачност ще увеличи не само а, доверието в тях, но ще осигури необходимата информация, данни, за да може да се приложи добре този модел на решаване на потребителските спорове. Трябва да са ефективни тези звена. Трябва да са лесно организирани, ясни, бързо да работят, да не са бюрократични. Това са три важни критерии, които са важни за господин Грех. АРС, трябва да решават споровете в рамките на 90 дни, освен при комплексни случаи или много технически случаи. Но не по-дълго от този срок, тъй като това би било продължило много дълго, ако се надхвърли този срок. За да могат потребителите да имат бърз достъп до АРС, трябва да се а, без, да, да разходите за потребителя да бъде в разумни граници. А, и в никакъв случай да тези разходи да надхвърлят разходите за други начини на решаване. Относно правната сигурност, важен е принципа на свобода. Това се разбира последния начин. Когато има решаване на потребителски спор, има резултат. Трябва да е възможно, когато има недоволна страна, да се обърне тя към съда и да си защити собствените права. Тоест, този принцип на правната сигурност е важен, особено при трансграничните сделки. Да не бъдат изключени потребителите от възможността да ползват правна защита в националните системи. Така че тези два принципа са важни. Е, господин Грех внася изменение – двете страни да са добре информирани и да могат да решат дали ще приемат едно обвързващо решение на звената или а, правна възможност за всяка от двете страни. И господин Грех предлага в договор да се, пред, да се предвиди а, потребителят да приеме решението по потребителския спор, но да не бъде обвързващо това, да се запази принципа на свобода. Освен решаване на потребителски спорове, да се запази възможността за правна защита и върховенството на закона да се използва. Относно информацията, много малко граждани използват или пък знаят за такива звена за альтернативно решаване на потребителски спорове или онлайн решаване – Важно е гражданите да бъдат информирани, да има, че имат такива права и такива възможности. Затова член 10 е от особена важност, в който член се изисква потребителите да бъдат информирани от търговците за тази възможност да се обърнат е, към звена за решаване на потребителските спорове. Затова тази нужда от информацията е, трябва да бъде небюрократично решена, за да могат особено малките и средни предприятия да нямат трудности с предоставянето на такава информация. Нужни са тук е, предложения. Той моли е, Европейската комисия да изглежда допълнителни, да изготви допълнителни насоки, за да може да се подобри прилагането на директивата и на правната сигурност. Моли също за мониторинг. за да се гарантира континуитета, доброто прилагане на директивата – което е от голяма важност. И накрая от Луи Грех има един тричленен подход. Първо, покриването без празноти на АРС. Трябва да създаде дадете възможност за мрежа за, на потребителите за достъп до всички сфери и а, от географска гледна точка и до всички сектори, а, там където има такива звена за решаване на потребителски спорове. Много е важно да има информация по този въпрос. И накрая хармонизирането на критерия за качеството на решаването на потребителските спорове. Това да е ясно. В Европейския съюз трябва да е високо качество, да е прозрачно. Има няколко членове, които трябва да бъдат обсъдени. Например, 22А, за приложното поле. Например, дали лицата, които са отговорни за АРС, да, да се дефинират тези лица в член 8 за ефективността. Господин Грех е видял, че комисията предвижда 90 дни за решаването на потребителския спор. Трябва да се обсъди дали не може по-бързо това да стане. Приключвам още две точки само. Член 10. Е информацията как да бъде подавана на потребителите. Господин Грех предлага не е непременно всяка фактура да бъде записана, но да има в договора такава, такава информация или на интернет страницата. Възможно по лесен начин потребителят да има тази информация, да се даде възможност все пак на малка свобода как търговеца да предоставя тази информация, за да не се стигне до бюрократичност. Както казахме, не искаме малките и средни предприятия да се затруднат в писането на дълги фактури или някакви дълги текстове. Държавите членки трябва да имат възможност да обсъдят как тези звена за решаване на потребителски спорове ще е, бъдат подчинени на определени правила, аз смятам, че е добре това, което господин Грех казва. И очаквам с нетърпение, интерес а, е, дискусите и очаквам думите на госпожа Тун. И ще докладвам на господин Грех. Благодаря. Well, Благодаря много. И отново, моля, предайте на господин Грек нашите най-добри пожелания. Наистина доклада е щателен, задълбочен, а вие направихте едно добро а, обобщение на този обамист доклад. Сега ще дам думата на госпожа Тун да говори по своя доклад и после най-късно до 12 часа да свършим, тъй като имаме ни нужно време да отговорят докладчиците в сянка, но сега имате думата, госпожо Тун. Ще бъда кратка. Благодаря много. Това беше много интересна работа, трябва да призная и а, работих на няколко пъти заедно с господин Грехи и се надявам да продължим с Европейската комисия, с госпожа Русо, която, а, с която имахме работна закуска по а, ОРС. По тези две теми АРС и ОРС се разви една много оживена дискусия, което е изключително важно и показва също, че особено електронната търговия играе все по-важна и по-голяма роля и в Европейския съюз. И би могла и да добави, е, да допринесе към економическото развитие на Европейския съюз, ако и, и потребителите, и продавачите имат по-голямо доверие към този начин на продажба и покупка. Особено при по-малките сделки. Само 9%, 9 от европейците купуват трансгранично. Само 12% казват, че се чувстват сигурни, когато правят такива трансгранични сделки. 46% декларират, че не са удовлетворени. Така че Европейската комисия изготви проекто едно законодателно предложение, за да се подобри ситуацията, такава както я виждаме. Аз работих и аз в същия дух. Ние искаме да подобрим положението, а особено да увеличим доверието на потребителите към европейския пазар. и да се даде по-голям шанс на вътрешния пазар да се развие. Колкото повече трансгранични сделки има, толкова по-добре се развива този пазар. Сега предложението, което бе внесено, по него, моето становище, е, че се съгласна, съм съгласна с господин а, Грех, че че трябва платформата да бъде достъпна. Потребителите трябва лесно да я намерят. Ние използваме тук едни абревиации, които 99% от гражданите на Европа не са чули и видяли. И виждам как хората въобще не знаят как функционираме. И дори не, не знаят, че съществуват. Така че не трябва да създаваме нов а, информационен портал, а вместо него да интегрираме аудиоплатформата в един от съществуващите портали. Това дълго се обсъди и вече имаме промяна на отношението. От, това личи от докладите, които получавам. Трябва да бъде а, интегриран в EU e, Europe портала. Тоест да има един адрес за всички европейци, така че те лесно да си намират информация и помощ Говори говорим много и за разширяване на приложеното поле или на обхвата, което според мен обаче аз не искам да се работи само трансгранично, но да служат и на вътрешната търговия, тъй като потребителя на него не му е ясно дали винаги дали изделката е вътрешна или трансгранична. Той и го оставаме да реши. Просто трябва да имаме един ефективен механизъм, ако потребителя не е получил решение на въпроса си, на спор с, с продавача, да има начин да си потърси правата. И това въжи особено за цифровия единен пазар. Трябва да задължим търговците да, на своите собствени е, интернет страници да, да дадат линкове към един адрес, а не към най-различни процедури, механизми и различни адреси. Трябва да има един адрес, е, който да дава информация и да е лесно достъпен за потребителя. И да, също, да го има на интернет страницата на продавач. Какво наричаме разширяване на обхвата? Каква, как, как друг, другояче да го назначем? Защото за разлика от онлайн а, раз, решаването на а, спорове, тук където се дава един адрес при альтернативното, трябва да имаме достъп за всич, към, на всички и да се даде а, защита, да се повиши доверието на потребителя, а това ще означава и съвсем малки допълнителни разходи. Може би само у нези, които използват същата тази платформа на ОРСЕ. И да я използването и за вътрешни национални сделки във вътрешността на страната си остава същото. Комисията препоръча, т.е. извинете, включи в своето предложение един набор от информации, как по отношение на това как ще изглежда формуляра за, за каква ще е формата на жал, разглеждане на жалбите. Аз искам да имаме делегирани актове. Да видим а, как ще процедират нещата, какво трябва лицето, което се жалва, каква информация да е, предостави, какъв формуляр да попълни, какво да, с какво да захрани системата – за да функционира. Това са детайлите. И преди одобрението, мисля, че Европейския парламент трябва да огледа и това. А освен това, ОРС разчита и на един а, преводач, автоматичен преводач което е изключително важен въпрос, но той още не е развит този продукт от комисията и мисля, че тук ни трябва делегиран акт да видим как тази машина за превод ще функционира. Съществува и въпроса за, гра... за... за крайните срокове. 90 дни според мен е твърде дълго време, но тъй като и АРСЕ и ОРС са взаимосвързани и ОРС трябва да работят в същата рамка като ОРС, то тогава това, което аз предлагам като срок за процедурата ОРС от внасенето 7 работни дни. А що се отнася за цялата процедура, придвижването към АРС, което е 3 дни, 3 месеца или 90 дни. Но трудно ми, е, дълго ми се струва, но на практика продължава и по-дълго и за това е добре. Така че аз съм предложила в някои по-големи промени, като тази, т.е. не само за трансграничната, но и за вътрешната и някои малки промени, някои изменения – Имаме доста време до края на месеца за тези изменения. и за господин Грех, а и аз самата, и ние трябва да работим заедно. Информация. Въпросът за информацията е ключов, но друг ключов въпрос е езика. Не е мястото, на местопребиваването на жалващия се потребител, а езика, който ползва. Защото дори хора, живещи в една страна, не използват един и същ език. Т.е. там, където живее, страната, в която живее, може да не бъде страната на неговия роден език. Формуляра за жалба, за оплаквания трябва също да се предостави. Това вече го отметнах. Аз предпочитам потребителски а, съветници. И последното, което искам да спомена е, аз предпочитам ОРЕСЕ да бъде а, в, а, базиран в европейските потребителски центрове. Те да бъдат а, хост или домакин на и така системата ще бъде напълно ясна. С това мисля да свърша. Не, още едно нещо, казва оратора. Кратка информация за всички нас. Аз защо говоря толкова много за това да информираме европейските потребители? Според мен има някаква слабост в комуникацията между Европейската комисия и европейските граждани, тъй като аз съм присъствал, видях какви са консултациите преди няколко години, не е било наскоро, за това как, как трябва да се организира ОРС. Огледах го. 280 отговора от цяла Европа. Аз организирах нещо подобно само в Полша на моята Фейсбук и получих 450 отговора. Това е просто като иллюстрация за консу... по отношение на обема на консултации. За много кратко време само в Польша получих 450 отговоря. Голямата машина, Европейската комисия, същия въпрос за цялата територия на Европейския съюз, 280 отговора никак не е убедително за мен така че упростяване, по-добра информираност, това е огромен ния въпрос, залегнал в моя доклад. Благодаря. Uh, Благодаря на двамата докладчици за изчерпателната им работа. Обсъждахме въпроса за брандовете, когато господин Рошфор говореше за програмата потребители. Той вероятно ще сподели свои идеи по този въпрос. Искам да имаме достатъчно време от комисия, да, да изслушаме комисията, но ще започнем сега с господин Шваб, който а, ще се изкаже от името на колегата си, госпожа Диен и разбира се Дион и също но всички, които искате да се изкажете, госпожа Ханслик, виждам, че иска думата. Добре, да започнем с господин Шваб. Благодаря, господин председател. От името на моите колеги Ханс Петър Майер – искам да изложа нашето становище по доклада на господин Луис Грех. Ще се постараем прецизно да го направим това. Съгласни сме с основните постановки в този доклад и като ЕНП желаем всичко най-добро. Е, този проект доклад е доста обширен. 121 изменения има, ние ги подкрепяме. Въжи особено много от това за 90-те дни и за възможните изключения. От много страни се чу да не да няма срок или пък по-дълъг да е срока но искаме да подчертаем, че система без срокове не може да функционира. Колегата Майер е, го наблюдава това и го има предвид основно при процедурите на малките жалби. Затова съвсем прецизно, възможно най-кратко ще се спра на тези точки, които трябва да бъдат обсъдени. Според нас първо, интегрирането на съществуващите системи за альтернативно решаване на спорове в тази директива. Второ, разходите как могат да бъдат коректно формулирани и кой да ги носи. Трето, Ружа Тун, желанието и за прилагането на альтернативното решаване на спорове да се използва и за вътрешните спорове в държавата – Дали само като цел ще го зададем или обвързващо и, и освен, след това дали ще допуснем спорове, потребител изисква от предприятие или също, когато потреб... предприятие пък има изисквания към потребител. Някои по-древни въпроси, дали не е доста... не е достатъчно е бюрократично е, е, цялата процедура трябва да бъде. Второто е събирателните жалби. Става дума за един извънсъдебен, една извънсъдебна процедура и накрая да няма автоматично обвързващо решаване при альтернативното решаване на спорове. а, и крайната дума да има съда. По първите пет точки на кратко следното. Ние сме на мнение, че съществуващите системи а, вие използвахте термина независимост, а, непартийно е по точния израз, т.е. не отговарят, не са обвързани с едната от двете страни, да, да го включиме тази процедура в, в тази нова европейска система, въпреки че може би се наложат известни изменения. Второто е с разходите. Сегашната формулировката на Луис Грех е, казва, че само в изключителни случаи да има такси. Въпросът е дали да бъде безплатно или изгодно или с ниска цена все пак не бива да възникват големи допълнителни разходи и действително такива системи да са полезни, когато потребителят ги използва. Нямаме конкретно предложение, но ще представим такова. При вътрешно-държавните спорове трябва да има обвързващи системи, при трансграничните процедури, но една, едно обвързващо една обвързваща процедура в самата държава не може да се изисква поради липса на компетентност и на промощи. Господин Майер в следващата точка е съгласен с господин Грех, но пита дали ни бива да допуснем в случай на проблеми предприятието да може да се обърне към потребителя. Смятаме, че досието бързо трябва да напредне, да използваме доброто сътрудничество по време на датското председателство, бързо да стигнем до единни мнения, не само между АРС и ОРС комисиите, но да направиме е едно по-добро сътрудничество по член 15 на РСЕ. Е благодаря ви, господин председател. Good. Uh, thank you very much. Прекрасно, благодаря ви много. Мисля, че по въпрос по тази въпрос ще говорим по-късно. Господин Репо, вие сте докладчик в сянка по предложението на госпожа Тюн. Давам ви думата. Да, благодаря, господин председател. Аз съгласих да бъда докладчик в сянка от групата социател, социалисти-демократи по регламента за онлайн решаване на спорове. Искам да започна първо, да, като привлека вниманието ви към факта, че сегашното предложение за стриктния график ще влуши положението на потребителите. Няма да можем да изслушаме мнението на потребителите за такова кратко време и такива решения, които се вземат за такова кратко време, няма да подобри защитата на потребителите, напротив ще я влуши. Разбирам обаче, че са ни необходими срокове. Един друг въпрос, който е малко объркващ, е свързан с преводите, с писмените преводи. А, качеството им е много важен елемент на закрилата на потребителите. Ние казваме, че съветниците на потребителите би трябвало да въведат, да представят важната информация. Интересно ми е как ще се извърши този превод. Не може превода да се основава само на машинен превод, защото законодателството, свързано с тези проблеми, изискват точност. От друга страна, националните органи нямат достатъчно ресурси за осигуряването на писмените преводи, така че ние не можем а, трупнем то в тази тежест а, на плещите на съветниците на потребителите. Необходими са достатъчни а, е, финансови ресурси, за да може да се осигури превода. По въпроса за равнопоставеността на третирането на потребителите, подкрепям предложението да се прилагат едни и същи критерии за АРС и ОРС аз се надявам, че в нашето сътрудничество ще можем да формулираме предложение, което да бъде е истинско альтернативно предложение и да подобри положението на потребителите и да повиши а, електронната търговия а, в трансграничен план. Благодаря, господин Репо. А, в Сянка по двете предложения, господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик Сянки по двата доклада. Ще започна с, с доклада на господин Грех за АРЕС. Аз му пожелавам също бързо възстановяване. Доклада е изключително добре изготвен. Ще започна с следното. Това, което беше казано и от госпожа Гебхарт. Ние ограничаваме приложното поле на АРС. Един друг де, а, деликатен въпрос във връзка с доклада на господин Грех. Това е свързано с, с факта, че в момента съществуват а, посредници, и какво може да направим ние за по-общата организация? Не бихме искали да има една табула раза, бихме искали да се а, уредят нещата преди да влязат а, на сцената, излязат на сцената а, медиаторите. А, този сектор е много силно представен с много предприятия. Може да се намери компромис във връзка с, с независимостта, която трябва да уважава тези медиатори и съществуването на медиатори в едно много голямо предприятие. И трябва да се отчита едновременно а, препоръката за независимост, но може би можем да предложим едно е, отделно правно решение, например, фокусиращо се върху елементите, които ще обсъдим с господин Грех е, под формата на изменения през следващите дни. Съгласен съм с желанието, изразено от господин Шваб, че е, не трябва да има финансови пречки за достъпа на потребителите до медиатори, до посредници, но позволете ми е, да кажа, че е, в другата си битност на докладчик по а, програмата потребители. Не съм напълно съгласен с а, изменение 33, че програмата може да финансира нови разпоредби за АРС. Аз мисля, че тук има много средства, които могат да бъдат насочени по вече дефинираните цели. Аз тук не а, споделям а, становището на господин Грех. По графика съгласна съм с госпожа а, Тун да има общ а, график. Мисля, че 90 дни е по-добро число, отколкото еди колко си работни дни. Мисля, че това е положително. Съгласен съм също и с, с казаното от господин Грех за а, альтернативните форми за разрешаване на конфликти. Тоест, да не се а, предвижда много тежка, много голяма административна тежест за предприятията. Искам също така да посоча, че е много важно да се а, запази суспензия альтернативната форма на а, прибягване към а, това решаване на спорове. По доклада на госпожа Тюн. Аз си благодаря за много интересната работа. Искам само да кажа, че след като се приеме платформата за ОДР за решаване на конфликти, аз мисля, че не би било сложно да се предвиди в онлайн формата да има възможност да а, се пристъпи и към решаване на спорове офлайн. А, някои въпроси, които не са онлайн, биха могли също така да подлежат на добрата процедура. Е показаното от госпожа Тун преди малко за а, обединяването на всички проблеми в европейските сайтове. Тук трябва много да се внимава това да не стане някакъв сайт, който да бъде пенкилерски а, и в който да се загубят а, потребителите и да не могат да имат а, конкретен целенасочен а, източник на информация. За, би трябвало да се а, предвиди една гъвкавост а, в работата в интернет. Именно за това всички платформи, свързани с ОДР, аз съм сигурен, че трябва да се подава ясна, изчерпателна а, информация така че тази информация да бъде изключително ясна. Това бяха моите бележки. Не съм напълно сигурен в заключение, не съм напълно съгласен с, с семантичните бележки, направени от госпожа Тюн за ам, фасилитатор или а, съветник. Аз мисля, че альтернативните форми за решаване на спорове са по-силни от даването на съвети. Следователно, в повечето случаи би трябвало да има нещо, което да решава конфликта. Аз мисля, че това е. Ам, по това е въпрос на превод. Консее или съветник малко намалява значението. Facilitator според мен е термин, който би могъл да а, посочи, че нещо се улеснява, не се дават само съвети. Това бяха моите бележки. Естествено, ще продължим тази плодотворна дискусия. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Руле. Благодаря. Искам да благодаря на двамата докладчици. Казани бяха много думи, не искам за това сега да повтарям. Започвам бързо с ОДР. Двете възможности всъщност едната с а, ОРС и другата с АРС. Смятам, че е добре да бъдат обединени, както бе казано, в отделните провинции в Германии а, се извършват вече е, е, експерименти с такива системи, например Баден-Вюртенберг, например по въпроса за поставянето на интернет страницата, дали не е по-добре, тъй като както господин Рошфор, а, имам опасение, че някои хора не могат да се оправят. Тези, които не са толкова наясно с интернет, ще, ще имат проблеми. Доклада на госпожа Тун, считам, че е много добре, под, добър, подкрепям го. Относно АРС имам две забележки. От една страна е важно да се ограничиме с доброволните инструменти. В отделните държави членки има а, определени процедури, съдебни процедури. Те трябва да бъдат изключени от а, приложното поле на този доклад. А, въпросът с задължителното предоставяне на информация трябва да се обмисли още, трябва да се ограничиме с това, което е разумно сутринта по време на закуската Имахме интересна дискусия. Моята теза е винаги, че твърде много информация за, от, могат да отдавят потребителя. Това всъщност е всичко. Независимост бе казано. Това е от моя страна. Благодаря. Добре. Всеки добавя по нещо и съм доволен, господин Фокс. Благодаря, господин председател. Ще се спра първо на АРС. Искам да благодаря на господин Грех за работата и за това, че госпожа Гебхарт направи презентацията. Бих приел всички от предложените промени и споделя много от целите на докладчиците. повишаване на достъпността на АРС, да се осведомят и продавачите и купувачите, минимална хармонизация в областта на АРС, за да се гарантира добро качество, но също така спазва респект за националните програми за защита на потребителите и вземане предвид на националната специфичност. Имам предвид френската система, както я описа господин Рошво. Ако тя си работи във Франция, защо ние да я разбутваме? Аз съм съгласен и с това да се подобри достъпността към АРС в цяла Европа, но това не трябва да бъде за сметка на увреждане на съществуващите системи, например в моята родина. Те, не, те могат само да ги подобрят, но да не ги заменят. Особено нези, които си съществуват от много години за целите да служат на потребителите. Радвам се, че се изключва възможността фирмите да подават жалби. Защото по този начин се премахва нарушаването на равновесието между гражданите и фирмите. Съгласен съм, че трябва да има процедурни правила, които да, да се дават възможност да се елиминират всякакви досадни и несъществени жалби. А а също и срока може би да бъде над 90 дни, особено за банковите а, е, транзакции. Аз ще предложа, предложа някои допълнителни изменения с цел АРС да станат безплатни за а, потребителите като дъногоплаци, да станат по-привлекателна система и за съделищата и да се ограничават всякакви досадни и фриволни оплаквания и на последно място да служат и на промишления сектор. Особено сега във време на стягане на колани не може да кажеш на държавите членки, трябва да го финансирате. Не казвам, че и потребителя трябва да го финансира, защото и това не може да стане. Трябва да гарантираме една гъвкавост на аресетата, включително възможността компетентните органи да дадат мандат на дадена система по отношение на фирмите, особено на банките. И продълж, продължение на казаното от господин Рошфор, трябва ни по-голяма гъвкавост по отношение на независимостта. Това е един политически най-деликатен въпрос. Аз съм запознат с писма от четири държави членки и ще насърча господин Грех и другите докладчици в сянка да не предприемаме действия, които да разрушат съществуващите системи. Сега към а, онлайн разрешаването на а, спорове. Благодаря на госпожа Тун за работата. Следвах нейните доводи. И наистина много е важно сътрудничеството между комисията и гражданите и комуникацията. Щом тя е получила двойно повече писма в сравнение с тези за целия Европейски съюз, това е показателно. Много от измененията, които тя предлага, са от полза, но аз лично се тревожа по въпроса за ненужното дублиране и възможността потребителите да бъдат подведени по най-различни начини. Най-очевиден пример на това е факта, че първоначалното жалба може да бъде на който и да е език на Европейския съюз. Трябва да е ясно от началото, че потребителя да не очаква, че всичко това ще стане на неговия матерен език. Това просто е невъзможно, защото ще постави огромно бреме на всички тези центрове ОРСЕ и, и може би решение по подразбиране ето в този документ, раздаден на всички депутати, а именно АРС да се води на езика, на който е изключен договор. Ако един потребител може да се е изключил договор на някакъв търговски договор на някакъв език и договор за покупко-продажба, значи той може на същия език да си подаде жалбата а, по АРС за да не даваме възможност и бизнеса да се оттегля. На потребителите трябва да се дава информация само за унези ОРС, по които и самите фирми по силата на националното законодателство са готови да работят. Господин председател, ще се спре на две конкретни изменения особено. Не мога да, измена, да подкрепа изменение 21, което казва, че процедурата ще е безплатна. Ако тя е, няма такава процедура и ако тя е безплатна, <laughs> ще я плати да накоплатеца. И ако направим грешка и кажем, че нещо е безплатно, безплатно за бизнеса, безплатно за граждани, на който се оплаква, то значи ще се плати от дънакопланица. Следващото по отношение на портала 33 не е правилно, защото не, е, а, не се очаква от потребителя да дава непременно субективна, да бъде субективен в оплакванията си. Господин председател, искам да благодаря на всички, които ме изслушах. Аз ще работя си с господин Тюни, с госпожа, с госпожа Тюни, с госпожа Гебхарт. Благодаря за всичко казано от вас. Ясно е, че докладчиците и докладчиците в а, а, сянка имат ясна представа как да се работи по тези две взаимно свързани досиета. Сега а, имаш още един желаящ да говори. Има, има ли всъщност? А, господин Дион, забравих за вас. Забравих, да. Вие дадахте заявка. Още едно предизвикателство, последно, но не и по значение. трябва да се огранича с АРС, доклада на Луи Грек. По другия доклад колегата Филидис е докладчик в Сянк. Е, той още няма становище. Така че по направеното от господин Грех и което беше казано от госпожа Гепхарт, искам да кажа следното. за мен е важно да не изхвърлиме, както се казва, бебето заедно с водата, в която го къпеме. На европейско ниво е много добре да се договорят неща, но има системи, които функционират и сега добре и не бива да се пречи на тях. Например, в Нидерландия има система за саморегулировка, изработена от бизнеса и от организациите за защита на потребителите. Тази система добре функционира. Тя трябва да остане да съществува, да не бъде заменена от европейски правила. Второ, аз съм съгласен с частта финансиране. В такива времена като сегашните е трудно да се изисква повече, повече пари. Така че държавите членки трябва повече да направят ако така се каже, ще означава, че нови разходи възникват за държавите членки. Трябва да решиме кое ще се прави, кое няма да се прави. Не можем да задължиме държавите сами да финансират това. Освен ако има съществуващи системи, които са платени и не са довели до проблеми. Въпросът с независимостта което господин Покс каза, съм съгласен. Трябва съвсем внимателно да бъдем с този, по този въпрос. Предприятията сега носят голямата част от разходите. На практика може да предвидим някои отношения с предприятията, но трябва да се е, да има баланс, който не бива да бъде нарушаван. Аз съм за това да са важни жалбите на потребителя, а не жалбите от страна на предприятието. Относно срока 90 дена, когато става дума за сложни въпроси, разбира се, че са нужни тези въпроси. Относно задължението за предоставяне на информация – мисля, че докладчика твърде леко борави с тази тема. Има разлика дали дали е предвидено в доклада какво трябва да прави а, потребителя, какви възможности му се дават или на интернет страницата на предприятието е дадено, дадена такава информация. Така че е, трябва все пак да различаваме ОРС от АРС. Относно докладите, относно е, съдилищата, става дума на двете страни. Двете страни трябва да могат да се обърнат към съда. Най-често в такива случаи предприятието се отказва от обръщане към съда, но не бива на европейско равнище да се решава. Благодаря. Подкрепям доклада. Благодаря, господин Диам, Госпожо Хед, много кратко, ако нямате нищо против, тъй като искам да преди края на заседанието да изслушаме и госпожа Русо. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Той си на двамата докладчика. Както казва господин Грех, в доклада си ние не искаме да укрепваме правата на продавача, на търговеца, на потребителя – и затова не даваме възможност те да участват е, в разрешаване, те да инициират оплаквания. Органите по директивата са онези, които работят по силата на член 72. Стои въпросът и за това къде и как търговеца да даде информация относно механизмите за разрешаване на спорове. Потребителите имат нужда от достъп до такава информация още преди да подпишат договора. Тоест не бива да осложняваме живота на малките и средни предприятия. Искам да попитам и комисията как те виждат придвижването на информация в рамките на решаване на спора и особено в контекста на малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря на всички за вашите изказвания. Сега ще поканя Кристина Русо. Ако обичате да коментирате и наистина нямаме време, Кристина, 2-3 минути ви давам и след това крат коментар от госпожа Гепхарт и госпожа Тун и приключваме този първи тур. Оратора не говори с микрофон. Не ви видях на списъка, поне на моя тук. Да, преди това госпожа Хансли. Благодаря много, господин председателю. Аз бях на списъка на желаящите да се изкажа, но няма значение, каза оратора. Първо искам да благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка за отличната работа. Напълно съм съгласен, че, че и АРСЕ и ОРСЕ трябва да бъдат разгледани в един и същи график. 90 дни за мен е твърде дълго, но като изслушах казаното от вас, се съгласявам с този срок. Тревожа се за нещо, което спомена госпожа Гебхарт дали предприемачите ще бъдат страна и дали ще използват тази система. Това е нещо, което трябва да не забравяме и да помислим по него. А госпожа Тун каза нещо и докладчика в сянка от социалистите за въпроса за превода. Това ме тревожи. Неодавна използвах подобна машина, въведах нещо, захраних и полският превод на пралската дума спикър беше преведена като шумен, или който говори на висок език, на висок глас, значи не ни се гарантира, че ще има, че тази машина за превод ще предостави един добър превод на жалбата, т.е. че тя ще функционира за целите, за които искаме. И дали не трябва да помислим за нещо споменато от господин Фокс? Дали не трябва да се придържаме към езика на договора? Аз не, самата аз не бих разчитала на, на автоматичен превод. И нещо, което е изключително важно за потребителите е възможността да се разрешават национални спорове, нещо, което госпожа Тюн каза. И последна бележка от мен. Много важно е потребителите да знаят, да го знаят, защото в повечето случаи те не си знаят правата. Не знаят къде да си ги търсят, така че достъп до информация е ключов въпрос. Не съм убеден, че всичко да се сложи на портала EU Europe ще бъде прекалено много наблъскана информация. А това не ще, рече, не, е, не ще рече, че тя ще е по-добър източник на информация. Благодаря. Благодаря, госпожо, госпожа Ханслик. Съжалявам, че не ви забеляза. Госпожа Русо, <clears throat> извинявайте, че ви забавих. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Нямаме време. Искам първо да ви благодаря на вас и на вашата комисия за извършената работа. Особено искам да благодаря на докладчиците госпожа Тюн и господин Грейк, е, на когато пожелавам бързо възстановяване. Сега по основните пунктове на доклада на господин Грейк, е, както бяха представени от госпожа Гебхар, на която също благодаря. Ние сме съгласни в общи линии с, с трите пункта историческо, географско покритие, качествените критерии и, и изискванията за информация. По последния пункт, това беше споменато и от господин Рошфор, от госпожа Рюле и от други, ние бихме предпочели да се а, запази информацията за фактурите и за а, приемните документи. Тази информация съществува а, тя се отнася за съществуването на АРС, а не, а, не се отнася за това как функционира системата. Необходима повече работа. Ние ще бъдем благодарни на господин Грех да представи своята позиция по този въпрос. Това ще помогне на комисията. Исках само да поясня, че по АРС ние включваме както трансгранични, така и местни казуси. Отчитам казаното от госпожа Тюн по ОРС. Виждам значителна логика да се разшири платформата, така че да обхваща както трансгранични, така и вътрешни казуси. Това ще бъде обсъдено когато се говори за цифровата програма, цифровия дневен ред. Аз не съм много ентусиазирана по казаното от господин Рошфор за разширяването на платформата, за да включи и офлайн случаите. Това ще бъде тежест и бреме за предприятията, особено за малките и средни предприятия, защото при офлайн сделките търговец дава адрес, който да се качи на платформата, така че аз тук бих била твърде предпазлива. По една друга деликатна тема отбелязваме позицията, която беше изразена. Важно е да има необходимите гаранции. Ще следим много внимателно позицията на съвета и на парламента парламента по този въпрос. По въпроса по въпросите повдигнати от госпожа Тюн. Напълно подкрепяме намерението ви да се упрости системата и тя да бъде направена достъпна за потребителите, максимално ефективна по връзката с EU Europe, както беше споменато и от други, ние смятаме, че трябва да използваме този информационен портал колкото е възможно повече, но не би трябвало да създаваме допълнителна стъпка за потребителите, тъй като тази платформа би трябвало да бъде пряко достъпна от потребителите, но трябва да обсъдим как може да се осигури най-добрата информационна стойност на двете платформи. По сроковете отбелязваме си ам, изразените мнения. Ние бихме предпочели един по-кратък срок, но можем да работим и с 90 дни по задължителния характер на ОДР и АДР. А, мога да отговоря на, госпо, на, на изразените мнения за гъвкавостта и за това, което съществува в държавите членки и попълването на празнотите, за да може да се гарантират минимални критерии за качество. И ние а, е, сме готови да разгледаме съществуването на процедурни правила, ако те не пречат за постигането на целите на директивата. Мисля, че е добра идея. И сега преминавам към системата за превод. Знам, че има <clears throat> а, машинен превод, който не работи толкова ефективно, колкото се очаква. Комисията разработва нова машина за писмен превод, която да помогне на хората. Ние работим тази система да бъде максимално приспособена за изискванията на платформата за онлайн решаване на спорове. Няма много време, затова се надявам, че съм отговорила на най-важните въпроси. В двустранен порядък ще отговоря на други въпроси. Благодаря, благодаря и на праводачите за това, че ни дадоха много време. Мисля, че няма време за а, заключителни бележки на а, а, докладчиците. Сега, ако ми позволите, да ви кажа за графика. Крайен Срок за изменения 31 май 12 часа. Разглеждане на измененията 21 юни, гласуване на 10 юли. Искам да благодаря на всички за отличната работа, което е очевидно от качеството на работата. Искам също така да благодаря на Кристина Руса от комисията. С това приключваме сутрешното заседание. Нека да ви напомня, че в 3 часа точно госпожа Круз ще бъде тук. Тя ще говори за цифровите технологиите, Господин Ариес естествено ще бъде тук и нека да ви напомня, че в 4 часа гласуваме по доклада на госпожа Гепхард за достъп до основни банкови услуги, така че моля ви, бъдете а, и а, елате и а, точно на тези а, точки.